Добър ден, колеги. Моля, заемете местата си. And we'll be able to begin our today's meeting. Започваме днешното си заседание. I open the Regi meeting for today. And... Откривам заседанието. Започваме с приемането на дневния ред. Имам няколко съобщения по, след, по днешния дневен ред. В четвъртък в Страсбург председателския съвет взе решение да се отложи решението за това, коя комисия е отговорна за предложението на комисията за програма за подкрепа на структурните реформи. Имаше размяна на мнение с местни председателя е, Домбровски по това предложение, което беше е, предвидено за 5 часа днес, е, но то се отлага, тъй като решението все още не е взето. Членовете на комисията бяха информирани за тази промяна още в петък сутринта миналата се. Това е промяната в дневния ред днес. В момента, в който получим решението на председателския съвет по темата, ще ви предложим най-вероятно едно извънредно заседание на комисията през май или през юни. Ще вземем решение за това, когато получим решението на председателския съвет. Това е по дневния ред господин Ван Нисторой. Благодаря за информацията. Моето предложение е в такъв случай заседанието на координаторите да се изтегли малко по-рано, да не изчакваме. Да, не трябва да си губим времето. В момента, в който приключим с дневния ред за днес, преминаваме към заседание на координаторите. Ако няма други въпроси по дневния ред, го считам за приятел. Имам две съобщения. Първо, по решението на председателския съвет по темата за програмата за структурни реформи. Това вече го съобщих. Следващото е, че следващото заседание на председателския съвет е на 4 май – и едва след това ще знаем дали или не Комисията по регионални въпроси остава водеща по темата. Ако не, ако да, а тогава, както казах, секретарията ще организира извънредно заседание, на което ще обсъдим темата с отговорния за нея комисар, заместник председателя на комисията, господин Домбравскис. По-късно ще поговорим с координаторите, кои са възможните дати. И очаквам подкрепата и на координаторите на секретарията, за да направим това заседание възможно. След това делегацията а, до Мартиник а, след Великден. Господин Зелер ще ръководи делегацията. Давам му думата. и му давам думата, за да ви информира за развитието по тази делегация. Благодаря, госпожо председател. Außerhalb des europäischen Kontinents zu den sogenannten Autom Мартиника е част от а, а, извънредно отдалечените региони на Европейския съюз, които имат определено който има специално положение. Мартиника е част от Франция, обаче е разположена на Карибите. Затова благодаря на колегата Монсекур, която предложи тази идея да отидем до Мартиника. Е, нашата комисия всъщност е отговорна и за този тип региони, отдалечените региони, така че ние подкрепяме колегата в тази връзка. Що се отнася до другите периферни региони, има много разлики и тези разлики са важни, когато се работи на място. Нещо, което се прави в а, връзка с Мартиника също. Може би си спомняте, че преди че вече имахме а, среща там с местните органи и че а, установихме, че този регион се сблъсква с проблеми и с иммиграцията. легална, и нелегална. Там има голяма безработица, няма перспективи, трудно е да се намери работа и много от младите жители на Мартиника напускат острова. А, много хора а, емигрират от там и така виждате а, какви са проблемите, с които се сблъскват хората там. Доста а, плътна ни е програмата, работим по много въпроси. А, може би има различни възможности в Мартиника. А, използвахме повода да посетим една болница, където има строителство, Тоест, е, е на място, където се стори болница, извинете, и то по специален проект, който да я прави устойчива на сеизмични трусове, тъй като това е, е район с висока сейзмичност. И си представяте, че задачата не е лека. Сблъскваме се с различни трудности по най-отдалечените райони, като Мартиника и други райони. В Мартиника се прилагат европейските норми и френските норми, които, тъй като тя е част от Мартиника. Нещо, което се отразява по определен начин и на конкурентността Способността. тъй като предприятията там са длъжни да предоставят минимални заплати спрямо законодателството, което е действащо в момента във Франция. Но положението на Мартиника е доста по-различно. И въпросът е как могат да се разрешат тези трудности и как може да се помогне защото в крайна сметка може тази болница да е добър начин да се създаде заетост, защото в нея могат да се предоставят грижи не само за местното население, но и за това от съседни острови и страни. и въпросът е как да се спазят съответните норми за възстановяване на средствата. Освен това, разговаряхме и с селските стопани. Това е остров, на който се произвеждат много, се отглеждат много банани, много малки ферми, има от 3 до 5 хектара, най-големите са около 50 хектара, така че е, много от производителите са съвсем древни производители. Същевременно това е високоинтензивен отрасъл, що се отнася до човешката ръка, има нужда от много хора. Но и тук се сблъскваме със същите затруднения. А именно хората, които работят в, в, в тези ферми трябва да получават поне минималните за Франция заплати, а пък е, в е, региона има конкуренти, които нямат подобни задължения. И така е, за пореден път се сблъскаме с подобна особеност в отдалечен регион на Европейския съюз. Има и съответните разпоредби, свързани с предоставянето на субсидии. Друг важен, друга важна култура там е захарната тръстика от много добро качество. Произвежда се и захар, и отличен ром. За тях е важно да се организира добра защита на марката. Срещнахме се с кметове, с представители на местните власти, Оперативната програма за Мартиника беше приета съвсем наскоро и това означава, че можем да работим въз основа на тази програма. До 2020 година Мартиника ще получи 1 милиард евро. Нещо, което малко ни изненада е, че местните отговорни лица и по-конкретно кметовете нямат каквато и да било информация за оперативната програма. Ето, например, не знаеха, че тази програма вече върви. Тоест е, има проблеми с е, обмена на информация между онези, които са отговорни за структурните реформи на острова и онези, които трябва да ги приложат на практика. Така че тази част от проектите трябва да се подобри, защото за нас всичко е, всичко е важно. Властите и отговорните да могат да участват в тази програма посредством проекти, които да кандидатстват и евентуално да бъдат финансирани. Срещнахме се и с представители на бизнеса и е, по-конкретно представители на хранителната промишленост, както и представители на туризма, тъй като туризмът е важен източник на работни места. И нови, които да бъдат създадени, и други, които трябва да бъдат запазени. Затова е важно тези отрасли да могат да се възползват от средствата за структурни реформи. До сега Градският транспорт беше осигуряван от частни фирми. Вече е създадена държавна организация, предоставяща публичен транспорт, което означава, че нещата се организират по-добре и се намалява броя на колите. Местните таксита обаче е, протестираха срещу публичния транспорт, тъй като до сега всъщност е, те бяха онези, които сега горяваха голяма част от транспорт. Но се надявам е, тези протести лека по лека да намалят, на, намалят, защото е важно жителите на Мартиника да могат да е, спокойно да се придвижват от място на място, да се радват на добре функционираща, надежна система на публичен транспорт, а, тъй като сега има само един автобус и трябва да се резервират места. Това беше съвсем накратко. Що се отнася до заключенията, вече е, сигурно сте прочели някой от тях в Regi News. Благодаря много на секретарията и е, онези негови членове, които работиха по темата и които са изготвили кратко резюме на нашите заключения на английски и на френски. Прочетете ги. Ще видите а, и кой е участвал и какви са нашите заключения. Благодаря отново на секретарията за положения труд и за помощта при подготовката на мисията. Девет члена на нашата парламентарна комисия посетиха Мартиника. Нещо показва, че има интерес. Нещо, което показва, че има интерес към много отдалечените райони. Нещо, което е много добре. И в крайна сметка това са райони, които са много важни за е, работата на регионалната комисия, тъй като трябва да видим какво можем да направим, за да съхраним работните места там и стандарта на живот, както и конкурентоспособността. А, в, а, по време на посещението местните медии ни съпътстваха изключително заинтересовано. И телевизии, и вестници – и накрая, що се отнася до частите от френската армия, разположени на Мартиника, е, там има е, субсидии за млади е, хора без дипломи, които се считат за не особено приспособени е, с не особено добри социални умения. Могат да участват от автомеханици до момичета в е, службите за грижи, така че младите хора да получат достатъчно добро професионално образование и добър старт. Това е свързано с социално-педагогически мерки от страна на младите офицери и подофицери от там разположените френски части и е, всичко това се финансира от части от Европейския социален фонд аз смятам, че това е много добра задача, която наистина има смисъл и е, е добро това, което извършва там е, офицерите и войниците. Имахме и някои колеги с нас, госпожа Родригес, която от е, Мадейра също отдалечен регион. Това е всъщност мястото, където тя е родена и там тя можеше да сподели е, своя опит е, с колегите от Мартиника. И като цяло смятам, че това беше обогатяване на нашия опит. Получихме и повече информация, така че ако в бъдеще говорим за крайно отдалечените райони, ще разполагаме с повече опит. Имам предвид не само в комисията, когато говорим, но и е, с другите колеги в парламента. Така че е, Мога да посоча, че крайно отдалечените райони имат своите проблеми е, от една страна, обаче пък от друга страна те са предните постове на Европейския съюз в отдалечените райони на Земята и по този начин те е, са отговорни и представляват имиджа на Европейския съюз. Това е което мога да кажа към момента. Благодаря ви. Благодаря ви за доклада. Сега сме добре информирани. Секретариатът е изготвил доклад. Е, Благодаря на всички членове на делегацията и продължаваме по дневния ред. Следващата точка в дневния ред е проекто становището, изготвено от е, Марк Жоло относно достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на Съюза на капиталовите пазара. Комисията по економическите и парични въпроси реши да разработи доклад по собствена инициатива след резолюцията на Европейския парламент от 5 февруари 2013 година за подобряване е, на достъпа до банково и небанково финансиране за МСП. Нашата комисия разработва становище. Автор е господин Жуло и днес той ще го представи в съответствие с програмата на водещата комисия. Ние трябва да гласуваме становище на 24 май. Срок за внасяне на изменения би трябвало, предлагам, да е 25 1 април, 5 е, часа след обяд. И сега думата има господин Жуло. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Позволете ми да изложа някои от е, елементите във връзка с е, този доклад. Както беше казано, това становище е свързано с финансирането на малките и средни предприятия. Става дума за един изключително важен въпрос, тъй като, както вече имахме възможност в е, тази комисия, малките и средни предприятия представляват гръбначния стълб на европейската економика. За това имахме възможност да говорим и всъщност така те представляват важен потенциал за създаване на работни места. Няколко цифри, малките и средни предприятия сега са 20 милиона в Европа и е, те е, представляват около 90, е, представ, предлагат 90 е, милиона работни места в частния сектор и трябва да посоча, че е, по време на кризата опитът на малките и средни предприятия до финансирането беше изключително труден и ограничен и е, в крайна сметка е, това се дължи на голямата зависимост на малките и средни предприятия от е, банкови кредити. Нашите колеги от комисията ЕКОН, знаете, работят по банковите заеми за малките и средни предприятия, но също така и достъп до други финансови ресурси в рамките на проекта за Европейския съюз за капиталовите пазари. Господин Грас смята, че е необходимо да се диверсифицират източниците на финансиране на малките и средни предприятия и аз поделям позицията, която е негова, да се подобри финансирането от реалната економика, респективно е, малките и средни предприятия, чрез капиталовите пазари. Това обаче не означава, че пазарите са предназначени да е, заместват банките, защото банките много често се възползват използват, притежават по-добри местни и регионални познания, които са необходими в случая. Така че е, в момента става дума за е, това, което се прави в рамките на нашата комисия. В рамките на нашата комисия искам да се концентрирам върху териториалното измерение и също така върху финансирането е, на малките и средни предприятия в европейски мащаб. Ние, ние трябва да направим това финансиране по-привлекателно. Знаете, че докладите за становище са много кратки и това ни всъщност ограничава в излагането само на основните идеи. В този случай аз ще се опитам да изложа в моя проекто доклад някои основни идеи. Първо, ние приемаме, че малките и средни предприятия се развиват в една твърде регламентирана среда. Аз мисля, че нашата комисия трябва да постави акцента върху необходимостта да се осигури една добра, стабилна, ясна правна среда като се намалят договорите, които минават само на равнище предприемач, на равнище Европейски парламент и Европейски съюз трябва да се гарантира координация и синергиен ефект между различните инструменти и програми между, в полза на малките и средни предприятия. Що се отнася до финансирането на малки и средни предприятия от Европейския фонд за регионално развитие, мисля, че нашата комисия трябва да

продължи да прави това, защото опростяването е, трябва да добие конкретни размери. Всички бенефициери от кохезионните фондове, е, това сме го казвали много пъти, страдат от комплексността, нестабилността на правилата, административната тежест, забавените плащания и също така е, тежестта от контролните задължения. Нашите предприятия страдат изключително много, защото те трябва да работят в конкурентна среда и необходимостта да увеличат средствата си поставя много проблеми пред тях, най-вече що се отнася до средствата, набавянето на средства, което е важно за нашите предприятия. Много от средствата от предприятията нямат необходимите средства да поддържат компетентни служби и много често разходите за управление са твърде диспропорционални, като се има предвид финансовата възвръщаемост и по тази причина много малки и средни предприятия предпочитат да се обърнат директно към банката. Искам да добавя, че МСП са жертва на противоречията между регионалната политика и политиката на конкуренция. По тази причина в моя доклад аз искам да призова комисията да изясни е, връзката между е, кохезионната политика от една страна и правилата, свързани с е, държавното субсидиране от друга страна. И последно, аз мисля, че не трябва никога да е, губим поглед от тези параметри, които определят естеството на всяко малко малко и средно предприятие. В края на веригата тези малки и средни предприятия, както казах, е, трябва да отговарят на е, диверсифицирани параметри. Нашата комисия има реализирана добавена стойност по тази точка, защото кохезионната политика трябва да отчита тези специфики, за да може да предложи е, финансово добре адаптирани решения. Важен фактор също е големината на, малки, на предприятията с а, необходимостта да се отчитат техните специфични потребности, но това не е единствения параметр. Типично територията, където се намират МСП, има много голямо влияние. Също така условията за финансиране, да речем Гваделупа и Мартиника не са същите, както например в Париж. След това големина, както казах, местоположение и правна форма. Това също играе роля в е, случая. И след тези параметри от жизнения цикъл на МСП бих искал да поставим акцент върху е, тази точка. Регионалната политика трябва да дава необходимите решения, подходящите решения, не само за е, стимулирането на МСП и на стартъп, а да се започне е, всъщност е, е, да се даде една възможност тези предприятия да а, стават по-големи, да увеличават дейността си. А, също така финансовият елемент е много важен. Традиционните субсидии може би са по-подходящи и а, това разбира се а, съгласно ситуацията. Това е всъщност с няколко думи. а, относно основните моменти в този доклад. Както ви казах, за съжаление, в е, това становище нямаше достатъчно място, за да изложим всички наши идеи. По тази причина аз е, не е, изключвам възможността да внеса изменение и очаквам колегите също да дадат предложения във връзка с това становище. Това е, госпожо председател. Благодаря. Сега давам думата за разисквания. Започваме с докладчиците в сянка. Първият е господин Пикола. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Жоло за добре замисления доклад за финансирането на МСП и необходимостта от увеличаване на разнообразието на това финансиране. Съгласен съм с това, че МСП са най-големият източник на заетост и растеж в Европейския съюз. Съгласен съм, че политиката на сближаване е много важен източник на финансиране в период на криза и бюджетни съкръщения. на малките и средни предприятия се пада много голям дял 90%. На тях се падат и две трети от работните места. На тях се пада и половината от общата добавена стойност, дадвана от предприемачите. 9 десети от МСП са микропредприятия с по-малко от 10 служители. Съгласен съм с това, че трябва, достъпът до капитал за тези предприятия трябва да е лесен, ако искаме те да реализират своя потенциал. Достъпът до финансиране е вторият по сериозност проблем пред малките и средни предприятия. Наличието на капитал и на кредити са най-сериозните проблеми за предприятията извън еврозоната. Не може да не се подчертае значението на достъпа до финансиране в островните и планински райони. Освен достъп до финансиране, ситуацията се осложнява и от прекомерните административни тежести. Друг проблем е свързан с това, че относително малък брой от тези предприятия и извършват а, трансгранична стопанска дейност в Европейския съюз. С други думи, между МСП има много различия и, и те се натъкват на много трудности пред реализиране на потенциала им. Ето защо ние трябва да направим така, че политиката и мерките да бъдат адекватни и да привлекат привлекателността на Европа за правене на бизнес. Благодаря на докладчика за много стегнатия, но съдържателен доклад и очаквам нашето становище да продължи. Не виждам докладчика в сянка от ЕКР и АОД. А, господин Люър има думата. Благодаря съвсем накратко. Извинение от нашия докладчик в сянка. Онова, което много ми хареса в този доклад са коментарите за намаляване на бюрокрацията, което е наша любима тема. Също така, тази дейност не би трябва да замества банките ролята трябва да бъде по-скоро допълваща, а не взаимно припокриваща се. По-нататъчните ни мисли ще бъдат заложени в коментарите. Господин Ван Нистелрой, от името на госпожа Николай, която не можа да бъде тук, искам да кажа, че пред малките и средни предприятия има трудности, свързани с бюрократични спънки, труден достъп до финансирането, защо финансирането трябва да бъде по-лесно и по-прозрачно. Затова госпожа Николай приветства създаването на специална работна група за европейските инвестиционни фондове и има няколко препоръки за упростяване на достъпа до финансиране за МСП. Второ, мрежата Enterprise Europe е важен източник на информация за МСП и нови фирми за това как да използват възможностите за финансиране в Европейския съюз, рисков капитал. Тук трябва да има е, достъп до финансиране и госпожа Никое призовава държавите членки да разработят е, структура всичко на едно гише. Трето, има потребност да се засили альтернативния достъп до финансиране за МСП, който да е по-ефтино струващ и по-несложен. Е, достъпът е, Съюзът на капиталовите пазари ще е много важен път за подобряване на достъпа до финансиране. МСП имат различни потребности, няма една единствена добра практика за достъп до финансиране. Госпожа Николай смята, че има потенциал в новите технологии като финтек. Много обещаваща, тъй като дава възможност на инвеститорите и МСП да видят къде са най-изгодните партньорства. Тя ще внесе изменения в тази насока. Накрая госпожа Николай приветства призива на докладчика от ЕКОН държавите членки да повишат финансовата грамотност чрез финансово информиране на МСП, а също така и засилено образование за засилване на економиката на МСП в Европа. Благодаря. Благодаря от името на докладчика в Сянка от Зелените. Ние се радваме, че се обсъжда потенциала на МСП. Той трябва да получи повече внимание и на регионално, и на местно ниво. Благодаря на господин Жоло за чудесната работа. Съгласни сме, че взаимодействието между инструментите и програмите в подкрепа на МСП трябва да се гарантират поставяме особен акцент върху значението на МСП за европейската економика и потенциала за насърчаване на устойчив растеж. Тук искаме да посочим, че интегрирането на принципите на кръговата економика ще ни помогне да постигнем тази цел и това ще спомогне създаване на така наречените зелени работни места. И има много възможности за новаторство които могат да бъдат превърнати в възможности за устойчиви работни места. Зелените обществени поръчки са най-добро, най-добрия път. МСП са много важни за развитието на местните пазари. Това не бива да се пренебрегва и приноса на европейските инвестиционни и структурни фондове трябва да се запази аз лично бих искала да използвам тази възможност да напомня още един път за неравнопоставеността между половите в акта за малкият бизнес. Мисля, че държавите членки и комисията трябва да положат усилия за увеличаване на участието на жени в МСП и трябва да продължим да настояваме на този въпрос, докато не постигнем добри резултати. Благодаря за доброто сътрудничество. Госпожа Дамато, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е много интересен за нас. Ние следим за развитието на МСП и аз, и това е особено интересен за мен като докладчик за конкурентоспособността на МСП. Колегата подчертава, че МСП се изтъкват на административни тежести и бюрократизъм при достъпа до структурни фондови инвестиции. Съгласна съм с това, че комисията трябва да извърши упростяване и да упрости връзката между достъпа до инвестиционните фондове и нормите за държавна помощ. Съгласна съм и с това, че е необходимо да се осигури взаимодействие, координация и взаимно допълване между различните инструменти на Европейския съюз по отношение на МСП. Аз и движението пет звезди не сме много съгласни с някои положения за капиталовите пазари. Това е инициатива за небанкови, небанково финансиране. Вниманието е, трябва да бъде насочено към инфраструктурата и МСП. Комисията би трябвало да положи усилия да има по-хармонизиран банков съюз и по този начин достъпа до финансиране за гражданите и фирмите да се разшири, което ще позволи тяхното финансиране, тяхната интеграция, независимо от това в коя държава членка се намират. Мисля, че тези мерки ще имат и за предприятията, и за гражданите в средносрочен и дългосрочен план. Например, възстан възстановяването на Знаем, че каква е практиката за портфейл заеми за една банка и емитирането им на пазара след тяхната трансформация в а, облигации и следователно продаваеми за инвеститорите според нас тук има опасност. Какво се случва? Инвеститорите купуват тези документи и се купуват кредити. Е, тази техника, която беше в основата на финансовата криза. Банката може да трансформира лоши кредити в документи с тройно А. Европейската комисия би трябвало да каже коя е до кои са добрите практики чрез ясни правила. Но тъй като този процес създаването на нови акции, облигации и, но, и нови гарантии от инвестиционните банки, всъщност би трябвало да се насърчи дейността на инвестиционните банки. И тук не смятам, че имаме нужда да напомняме значението на инвестиционните банки в време на кризата. Ето защо трябва да се запази традиционната роля на банката като основен източник на финансиране за МСП. Ето това е което трябва да се насърчава. Колегата казва, че интеграцията на банковите кредити е задължително, за да се подобри финансирането за реалната економика. И всъщност прехвърлянето на рисковете от банките към небанковите институти като пенсионни фондове не прави системата по-малко рискована и може да създаде нови форми за морална опасност. В това може да се създадат нови кризи, за които да, за, за чието преодоляване да се използват средства от бюджета. Ние смятаме, че има нужда от помощ за целият Европейския съюз има нужда и от реформа на банковия сектор, като има разделение между традиционните банки и инвестиционни банки. По този начин ще се засили издържливостта и устойчивостта на тези институции. Благодаря. Продължаваме е, с следващите оратори. Господин Нилсен има думата. Благодаря. Тук става дума за средства за финансиране на малките и средни предприятия. Със сигурност това е постоянна тема и ние много често ще се връщаме към нея. Как можем да създадем облегчения за малките и средни предприятия? За нас е, банките, разбира се, също са важни, обаче много често се наблюдават тенденции, също и в моята страна Швеция, съгласно които има само няколко големи банки, които съставляват цялата структура. Има представителство в различни градове на тези банки, обаче не и в рядко населените райони, например в Северна Швеция. Това означава, че предприемачите имат трудности с осигуряване на средства и заеми, поради което ние се опитваме да намерим други средства и пътища, дали примерно да се създаде някакъв съюз, който да предлага и други възможности, за да може да се предлагат неща, да се правят оферти, които банките не могат да направят днес. Е, това е темата, около която много често е, се въртят нашите разсъждения. След това различните форми на асоцииране – винаги се мисли, че малките и средни предприятия имат малки дялове, обаче когато става дума за по-големи предприятия, където могат да бъдат изкупувани дялове, би било добре за финансирането. И може би и това е обичайната практика. 10% от малките предприятия в Европа обаче не са а, акционерни дружества, а по-скоро са а, кооперации поради което е необходимо да се създаде съвсем друга структура. Може би точно това трябва да подчертаем по-силно, а именно, че в крайна сметка всички предприятия трябва да имат достъп, независимо от е, правната им форма. Благодаря. Госпожа Бресо има думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност много неща вече бяха казани. Аз бих искала да знам дали сте обсъдили потенциала за малките и средни предприятия, който би имал плана Юнкер. Една, един от аспектите на този план са малките и средни предприятия. Имате ли нова информация за това, което се прави, защото това би могло да постави началото на капиталов пазар за малките и средни предприятия и за проучване на нови инструменти. И затова бих искала да попитам дали този въпрос не е включен поради липса на място. Дали сте обсъждали този въпрос изобщо? Господин Новаков е следващият оратор. Благодаря. Най-напред искам да поздравя господин Жоло за усилията му и за добре балансираното становище. Искам да е, го подкрепя и да доразвия това, което той казва по отношение на прекратяване на съкръщаване на бюрократизацията. 70% от собствениците на МСП смятат, е, че има прекомерна бюрократизация в Европейския съюз. И аз мисля, че можем да вярваме на 7 от 10 е, е, собственици. Някои от предишните оратори говориха за липсата на източници за финансиране за МСП. Това не е точно така. Има липса от достъп до финансиране разполагаме с Козме, плана на ивни програми, национално и регионално ниво. Но повечето предприятия нямат капацитет да прилагат, управляват и да отчитат проектите. Освен това, запозната съм, запознат съм с много примери, и то не само в една държава членка, че съществуват конкретни инструменти за нови предприятия. Дори и за тях има изискване за ресурси и административни, и финансови, така че ако новите стартаповете и разполагат с административен и финансов капацитет, те няма да бъдат нови предприятия, така че може би трябва да бъдем по-гъвкави когато разработваме различни инструменти, особено за толкова уязвима част на економиката, каквато е са е, Вярвам, че определено трябва да ускорим е, съкръщаването на бюрокрацията. Не можем да си позволим това да продължава. Цената на управление на европейски проекти възлиза на 8%. Можете ли да си представите? Аз мисля, че дори е повече, когато включим консултантите, съветниците и различни други услуги. Може да се окаже, че тези разходи са на, възлизат на повече от 10%. Можете ли да си представите система на водоснабдяване, при която на 10 литра един изтича. Това би било разхищение. Обеден съм, че групата на високо ниво ще ни предостави още повече резултати в сравнение с това, което беше обявен. Господин Хекман има думата. Благодаря много, госпожа председател. И аз бих искал да се присъединя към казаното господ... от господин Новаков. А, поздравявам докладчика, много добра а, много добро начало ни даде за обсъждането на темата малки и средни предприятия. Но все пак нека да ви обърна внимание на два елемента на този въпрос в Европа. Първо трябва да определим кои са областите, при които системата за подкрепа не дава нищо особено на малките и средни предприятия. Защото ако има такива ситуации, трябва да предложим альтернативи чрез различни инструменти. Можем да го направим заеми, гаранции и прочие. Това може да доведе до добри резултати в Европа, защото ако банките видят, че има някакъв вид конкуренция от публичния отрасъл при използването на структурни средства, структурните фондове, те също намаляват своите критерии за ам, възвръщаемостта на заемите, които отпускат. А пък малките и средни предприятия имат нужда от ефтини заеми, за да просперират. Освен това, има и искания за европейски средства, които се обработват доста бавно. Така че трябва да намалим времето на обработката. Защото иначе предприемачите просто не искат да се занимават. Не искат да си губят времето. крайна сметка трябва да ни е ясно, че по някой път фирмите имат нужда от бързи действия. Ако отнема дълго време да се получи кредит, те просто няма да се занимават. Има и средства от програмите Косме и Хоризонт 2020. Ако разгледаме фирмите, придобили средства от тези две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 Искам да се спра на три точки. Може да има основни разлики между различните зони и територии. Не можем ли да предвидим да а, изготвим един а, доклад за а, изпълнението, за да можем да имаме представа за а, използването на тези средства предвид а, териториалните функции, които се вземат предвид. Аз е, искам да направя връзка с проблема за финансирането на МСП е, на капиталовите пазари. Обаче е, капиталовите пазари са различни. Ако вие сте в регион, който има много проблеми, например финансовата криза, например е много по-трудно да се е, справите с този проблем, отколкото в е, Нидерландия. Аз е, предлагам модулиран подход и предлагам да се вземе предвид спецификата на различните европейски региони, да речем селски райони, преходи райони. Не знам как точно трябва да процедираме, но трябва да отчетем спецификите. Ние говорим само в общ аспект, само за различията, за капиталовите пазари, обаче това е много общо регионите са различни и аз мисля, че всичко това може да има отражение върху нашите инструменти. Ние трябва да отчитаме всичко това. В момента нашия подход е по-скоро общ и насочен във всички подход, посоки. Той трябва да бъде по-целенасочен. Това е първо. Второ, в точка 4 вие говорите за държавните помощи. Аз смятам, че е, същата помощ от Хоризонт 2020 може да бъде предоставена без проблеми на предприятията, обаче ние продължаваме да имаме трудности и бихме могли да изясним този проблем е, и да го решим. Така че аз съм 100% съгласен с вашия анализ. Е, тук последната точка, която искам да изложа, е, какво представлява точно едно мал, е, малко и средно предприятие? Т.е. малко или средно е, има е, различни характеристики, има също така предприятия с 10 души персонал, тогава вече то може би не е малко и средно предприятие, а по-скоро микропредприятие или стартъп. Така че виждате, има много голяма разлика между предприятията, да речем с 4 или 10 души персонал. Така че моля да има дефиниция за малко и средно предприятие, какво точно представлява то, е, за да можем да вземем предвид е, всички тези неща при отпускането на средствата. Благодаря. Thank you, thank you last... Благодаря. И последния въпрос или предложение от господин Полчак. Říkal pan kolega eh, Novakov a navázal na něj částečně pan kolega Hetman, který... Благодаря, че ми давате думата. Искам да свържа изказването си с това на колегата Хетман. Е, става дума за бюрократичната тежест. Е, за мен е важна стабилността е, Важна е също и добрата прозрачна правна среда. Това се посочва в текста. Според мен това е част от стабилната среда, която трябва да създадем за малките и средни предприятия. С малко бюрокрация, с е, правна прозрачност и стабилност. И в тази връзка аз смятам, че е една подобна стабилна среда за малките и средни предприятия ще се създаде с гореспоменатото упростяване. И ние като членове на комисията Реги бихме могли заедно с равнище да обсъдим тези въпроси. Смятам, че този аспект трябва да се подчертае по-добре в текста, въпреки че знам, че текстът е твърде кратък. Благодаря. Благодаря. Това бяха всички желащи да се изкажат по тази тема. Господин Жуло, искате ли думата за отговор? Euh, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, нека да благодаря на докладчите Сянка, които се изказаха. Уважаеми колеги, наистина ви благодаря много и за предложенията, и за коментарите. ясно е, че темата е от голям интерес за всички нас. Става дума за достъп до финансиране за малките и средни предприятия в Европа, нещо, което е много важно. Внимателно изслушах вашите коментари. Няма да а, говоря за всички тях. Внимателно си записах а, темите, от които се интересува всеки един от вас, достъпа на малки и средни предприятия а, до капитали, различното много, голямото многообразие, на тези предприятия, какво точно е малко или средно предприятие, тъй като по-настоящем определение няма и фактът, че те са много различни в зависимост от това къде се намират. Нещо, на което наблегнам и господин Пикола. Също така трябва да поговорим и за упростяването и по-конкретно е, какъв е достъпа, колкото, който тези малки и средни предприятия имат е, и колко сложно е да се е, вземат е, средства с кандидатстване. И, и освен това, в крайна сметка има нужда от една разнообразна среда, в която да функционират малките и средни предприятия, разнообразна от гледна точка на източници на финансиране. И другият важен въпрос е. е сигурността на различните капиталови продукти, е, до които могат да имат достъп някои малки и средни предприятия. По въпроса а, за плана Юнкер а, има 20 а, вече подписани договори 20-22 подписани договора за а, средства от този план, които обхващат общо 30 000 малки или средни предприятия. И е в контекста на Комисията по регионални въпроси е важно да следим тази тема за достъпа до средства. Благодаря за коментарите, благодаря за предложенията и а, очаквам вашите изменения в рамките на срока за подаване на изменения. Благодаря. Извинявам се. пропуснах да дам думата на представителите на Европейската комисия, преди да дам думата на докладчика. Така че нека да дадем тази възможност на представителя на Европейската комисия, Генерална дирекция Регио и генерална дирекция в ИСМА. Тук, кой от вас иска да се изкаже, заповядайте. Алексей Маршан от генерална дирекция в Благодаря, госпожо председател. Както знаете, плана за действие за е, изграждане е, на капиталов пазар в Европа от септември 2015 година е свързан и с предоставянето на достъп до финансиране на, за предприятията и по-конкретно малките и средствени предприятия и различни възможности е, за финансиране от капиталовите пазари, за да се разширят финансовите възможности за предприятия, които са бързо развиващи се и за на, начинаещи предприятия. Има различни начини на действие. Нека да ви дам три примера. Първо, пакет за насърчаване на развитието на средства за финансиране по фонда за рисковия капитал. Има и проект а, за а, преразглеждане на правото, което уточнява именно рисковия капитал. След това, на второ място, специални действия, за да се свържат малките и средни предприятия с средствата за финансиране за да се помогне е да, да разберат по-добре и да имат достъп до различни източници на финансиране. Има идея за предоставяне на възможност за обслужване на едно гише, на което малките и средни предприятия да могат да получат информация за всички видове възможности за финансиране. И накрая, директивата която се грижи за малките и средни предприятия и по-конкретно за олекотяване на изискванията за онези предприятия, сред тях, които искат да се котират на борсите. Благодаря. От генерална дирекция е, Реджи няма желащи да се изкажат. Благодаря. Това беше последния коментар в нашата дискусия по тази тема малки и средни предприятия. Припомням ви, че крайният срок за подаване на изменение е четвъртък, 21 април, 5 часа след обед. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно отново проекто становище, което се изготвя от докладчика ни госпожа Констанция Крел. Става дума за подготовката за предглеждането сред изборите на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година, препоръки страна на парламента преди предложението на комисията. Регламента за многогодишната финансова рамка предвижда парламента да предостави преглед на функционирането и до края на 2016 година най-късно. Комисията по бюджета взе решение да изготви стратегически подход за подготовката на преразглеждането на многодишната финансова рамка. Целта е комисията да бъде информирана предварително за въпросите, по които Европейския парламент би искал да види преразглеждане. Комисията по регионални въпроси работи по становище по темата. Днес нашата докладчица госпожа Крел ще представи проекто становището по темата. Основните въпроси са преразглеждането на ВФ, преразпределението на националните портфели, ефективността на грантовете в сравнение с, други финансови, с финансови инструменти като кредити и ползите и недостатъците на една 7-годишна, многогодишна финансова рамка. За да можем да се впишем с, в графика на водещата комисия, ще гласуваме по своето становище на 24 май. Предлагаме Крайен срок за подаване на изменения 21 април. Днес ще имаме възможност да раз... разискаме темата в подробности. Госпожо Крил, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За мен началото на седмицата е малко странно, защото днес за първи път е, успях да кацна на брукселското летище преди около 2 часа където наистина все още няма нормални условия, има твърде малко самолети, твърде малко хора и не е толкова лесно, така че при това положение е много по-важно да можем а, да ускорим нашата работа в парламента, за да покажем, че от една страна терористичните удари са нещо лошо, но от друга страна те не трябва да пречат на нашата работа. Но толкова прости не са нещата, както си ги представяме понякога. Независимо от всичко, аз днес искам да ви представя моето становище за е, средносрочното финансово планиране. Госпожо председател, вие току-що посочихте тази тема, въведохте и искам да направя още един коментар е, при дебата по относно бъдещата многогодишна финансова рамка роля играе средносрочния преглед на кохезионната политика и двете неща ще бъдат дискутирани в тясна връзка. В становището ще намерите някои точки, по които може би може да се каже, че всъщност те трябва да принадлежат всъщност е, към средносрочния преглед на кохезионната политика, но тъй като за парламент и в европейските институции като цяло става дума за това да да Защитаваме бюджета за кохезионна политика срещу много хора, които са на мнение, че трябва да имаме, е, че всъщност бюджета е твърде голям е, и че той може да се използва по-добре за други неща, отколкото за кохезионна политика. Така че по тази причина ще намерите и двата елемента в становището. Освен това искам да направя още един коментар. Аз е, бих искала да разполагам с два или три пъти повече място за това становище. По, това, по тази причина някои точки са твърде бегло изложени и за това ще внеса някои изменения. Мога само да окоръжа колегите да внесат и те своите изменения, защото по този начин е, ще се обогати нашата работа е, и е, също така ще се задълбочи. Както виждате, Наистина започвам становището с ясното показване на факта, че кохезионната политика не е само цел и че в даден момент ще трябва да се очертаят посоките на този проект. Както винаги сме казвали в тази комисия, кохезионната политика е инвестиционна програма за регионите, за да може да им се помогне, независимо в какво състояние се намират. Е, в Европейския съюз има региони, които се нуждаят от по-голяма подкрепа и има и региони от друга страна, които са в добро економическо състояние, но въпреки това се нуждаят от подкрепа от Европейския съюз за определени проекти. А кохезионната политика продължава да бъде единственият инструмент, който наистина съдържа понятията на а, кохезия, на солидарност между държавите членки и ги изпълнява на практика. Поради което в становището аз съвсем ясно подкрепям идеята, въпреки че в момента все още не разполагаме с много информация за новия период на подпомагане, тъй като той току-що започна, да а, не намаляваме бюджетните средства за кохезионната политика. Смятам, че в становището е важно да се покаже, че Сливането на пете фонда беше важна стъпка, не само Европейския регионален, социален и кохезионен фонд, но също така и фонда за развитие на селските райони и фонда за рибарство – аз признавам, че през последните месеци аз успях е, да направя посещения на място по различните проекти, по които работя, така че да покажа, че наистина има синергийни ефекти и наистина всичко това допринася за подобряване на ситуацията, е, че е, принципите на функциониране на фонда се схващат по-добре. Не знам дали от всички, обаче тук наистина има положителни примери, които могат да се посочат. И по тази причина съм на мнение, че това трябва да се изложи в становището, защото въпросът за ефективното използване на средствата и ориентацията към резултати е нещо, което още от самото начало на периода ни съпътства и това е въпрос не само в прерогативите на контролните органи, но представлява и нашето искане да видим реални резултати, регионите да напредват е, и да бъдат правилно изразходвани отделените им средства. Мисля, че в това становище е много важно да се посочи ясно, че трябва да се осигури упростен достъп до фондовете. Мисля, че тук е, мога само да укорежа една подобна идея, защото междувременно е, е, работната група в комисията вече посочи някои идеи за изменения. Обаче знам също, че някои от идеите, които имаме в общия регламент, показват ефект под формата на общите суми, които предвиждаме както в ЕФРЕ, така и в Европейския социален фонд. Това даде някои резултати. Смятам обаче, че трябва да направим още много, за да можем да а, засилим ефективността на изразходване на средствата. Както казахме в първия доклад, при достъпа на средства тъй в тази връзка години новия период още не е започнал и е, дали е, след 4 години няма да изпаднем в същата ситуация като сега. Аз приемам, че това ще стане и не можем да приемам този факт. Би трябвало в рамките на преразглеждането на МФФ да вземем предвид това, защото иначе то попада като задача на регионите и всъщност не като задача, а въздействието от всичко това ще се отрази на регионите и върху тези, които изпълняват проектите е, може би трябва да се внесат някои допълнения, за да може даден проект е, да получи е, неизвършените още плащания. Е, това пък вече ще увеличи доверието в европейската политика в регионите Смятам, че е, за това доверие трябва да се намали бюрокрацията. Европейската кохезионна политика трябва да се разглежда като положителен инструмент в Европейския съюз и е, трябва да се представя като такъв и е, няма да бъде от полза, ако е, възникват такива е, празноти в финансирането или пък поради многото бюрокрация се затруднява достъпа до такива средства. От друга страна, смятам, че е важно да се посочи, че ние в кохезионната политика имаме не само помощи, но и финансови инструменти, които обаче все още са толкова сложни, че е, не се използват според мене в достатъчна степен. Има известно подобрение тук, но ще трябва да имаме предвид това в новата кохезионна политика. Äh, äh, с Яна Албрехт аз имам някои контакти във връзка с доклада на Комисията по бюджети. Мисля, че сме на една линия. Отново възниква дискусията за продължителността на финансовата прогноза и това във връзка колко дълго време многогодишните програми ще продължават, като например Хоризонт 2020, в моето становище аз посочвам, че 7 годишният период се утвърди като добър. Имахме дискусия и тази дискусия се води всеки път. Разбирам добре, че финансовата прогноза е, всъщност е, трябва да отразява дължината на продължителността на мандата на парламента и комисията, но за комисията, за кохезионната политика, е, пет годишен период е, за мен е проблемен. Е, всъщност, докато започне периода изтича, по тази причина аз още веднъж съм посочила, че с един период от 7 години имаме добър опит, обаче аз Прочетох също, че Комисията по бюджети е, има идея да има период от два пъти по пет години. Аз е, обаче не искам да изпреварвам дискусията в е, Комисията по бюджети, е, така че бих казала, че и двата варианта са възможни и наистина бих разговаряла с докладчиците в Сянка, за да обсъдим този въпрос. Смятам обаче, че в крайна сметка дискусията по многодишна финансова рамка не е, е правилното място е, за е, разполагане на е, кохезионната политика. Аз мисля, че е, това трябва да отразим в нашето становище, да има повече гъвкавост е, във връзка с бъдещата кохезионна политика. Това е като цяло, съвсем накратко. Е, като цяло смятам, че по принцип можем да следваме тези идеи и мисля, че цялото становище е, може да се обогати. Самата аз ще внеса изменения за тази цел. Благодаря. Благодаря много. Преминаваме към обсъждането. Докладчите сянка. Господин Новаков, НБ, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Отново ам, много добро становище, госпожо Крел. Благодаря за доброто сътрудничество. Вече разговарях с вас за измененията, които предвиждам. При разглеждането на многогодишната финансова рамка е много важен момент за целият програмен период, особено когато, за съжаление, програмният период от, е, 2014 до 2020 година всъщност се превърна в период 2016-2020 година. И за добро или лошо разполагаме с правила N плюс 2 и N плюс 3, които могат да помогнат на регионите да приключат работата по планираните вече проекти. В становището на няколко места се подчертава колко важно е да се съвместяват различните възможности и синергията. Е, да, има много усилия, които се полагат от страна на комисаря Крецо, но честно казано това не е достатъчно. Не се съвместяват достатъчно добре средствата от различните фондове, с които разполагаме. Спомням си от началото, като говорихме за плана Юнкер, че ставаше дума, че този фан по-скоро ще допълва програмите, с които вече разполагаме в рамките, например, на Европейския социален фонд. Извинете, Европейски фонд за структурни инвестиции. Но това не е само във връзка с плана Юнкер. Социалният фонд и е, фонда за глобализацията покриват едва ли не едни и същи въпроси и е, оттам нататък държавите членки трябва да а, е, подбират а, от кой от двата фонда да искат средства. Нещо, което осложнява административните решения и обърква бенефициерите на тези средства. Разбира се, трябва да внимаваме, когато се преразглежда многогодишната финансова рамка. Има важни въпроси, особено с вълната бежанци. Много деликатна тема. Но имаме едно добро предложение да се използват неизползваните средства в предходния период, за да се изпо... помогне на тези страни с е, които са изправени пред най-големи вълни беженци. Но това не е достатъчно, защото кризата няма да приключи скоро. Но в един момент ще приключи и не бих искал да се озове в положение да сме изхарчили всичките си пари само за справяне с кризата с бъженците, а там нататък да не ни останат пари за младите, за малките и средни предприятия, или за младите предприемачи. Така че нека отново да благодаря за изготвеното становище и да кажа, че очаквам а, да си сътрудничим добре и по измененията, и по крайното финализиране на текста. Благодаря. Благодаря, господин Люер. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на госпожа Крел за този добре балансиран, приятен доклад. Екаре смята, че таваните определени от държавите членки за периода 2014-2020 година трябва да бъдат спазени и за това не можем да подкрепим призивите да се увеличат средствата. По-скоро трябва да се преразпределят за по-ефективно е, е, използване. И кризата с е, мигрантите не трябва да бъде използвана като извинение да се увеличи тавана, независимо, че тя е трагична. В крайна сметка имаме държавен суверенитет и средствата трябва да се концентрират по важни проекти. И не случайно господин Новаков спомена, че има известно припакиране на средства. Има в крайна сметка и социален фонд и други средства. Да не забравяме също така и закъснелите плащания, които преминаха в периода на сегашната многогодишна финансова рамка подобни забавения трябва да бъдат избегнати, за да може да се прилага е, кохезионната политика и е, за да се помогне на малките и средни предприятия, особено в тези страни, които имат нужда от европейско финансиране в областта. Госпожа Крел не случайно споменава финансовите инструменти, които са на разположение за целта. Друг важен въпрос е, че Европейския съюз финансира само мерки, по които има ясна европейска добавена стойност, т.е. където на европейско равнище може да се постигне повече, отколкото на равнища държави членки и с еквивалентната сума пари. И въпросът е да, да не създаваме бенефициери, които живеят от тези плащания. Това за мен е важно, макар че и е малко силно казано. Финансовото планиране е важно за публичния сектор и сигурно винаги е, ще спорим за това къде точно се намира точката на най-добро равновесие между предвидимостта и стабилността и гъвкавостта. В крайна сметка, гъвкавостта и изтеглянето на средствата в началната част на периода не трябва да води до цялостно увеличение на бюджета. По упростяването, опасявам се, че комисията на моменти бърка идеята за упростяване с качеството и количеството на а, препоръките и насоките, които предоставят предоставя тя. Можем да говорим повече за това. В крайна сметка простяването трябва да е за кандидатите и в известна степен за държавите членки, а не а, за комисията и нейните служители. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик сянка съм аз. Нека и аз да представя своята позиция по темата. Колеги, преди всичко бих искала да благодаря на докладчика на Реджи, госпожа, госпожа Крел, за изготвеното становище. Бих искала да подчертая някои основни моменти, които според мен са много важни и се радвам, че а, мислим в една и съща посока. Преди всичко междинното разглеждане на многогодишната финансова рамка – трябва да съобрази разгърналите се нови политически предизвикателства, а именно кризата с бежанците, борбата с тероризма и сигурността, неопределените все още последствия от економическата и финансова криза. Следва да се отбележи и късното приемане на програмите от настоящия програмен период, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове, което забави тяхното реално изпълнение, и е невъзможно отчитането на тяхното въздействие към момента или към края на 2016 година. Това логично води до необходимост от една страна да се максимализира ефективността от прилагането на кохезионната политика, ориентирана към резултатите, и от друга страна да се мобилизират всички налични ресурси от страните членки за изпълнение на изискванията на европейския семестър и предварителните условности, за да се повиши институционалния капацитет и да се улесни прилагането на програмите на кохезионната политика. Необходимо е да се намери точния баланс между бюджет, ориентиран към изпълнение и резултати, улесняване на процедурите и мерки, свързани с разумното економическо управление. Считам, че текущите оперативни програми, включително и тези по европейско териториално сътрудничество, биха могли да адресират предизвикателствата, свързани с миграцията, в рамките на настоящата логика на интервенция и приоритетите на програмите. Безвъзмезните средства биха могли да се съчетаят с Европейския фонд за стратегически инвестиции и с иновативни финансови инструменти, като гъвкави механизми, с оглед улесняване на изпълнението на допълнителни проекти и катализиране на частни инвестиции. Необходимо е да се създадат механизми за координация, за да се гарантира ефективност, взаимно допълване и синергия между европейските структурни инвестиционни фондове и другите инструменти за финансиране на чужността, както и с Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия следва да представи конкретни предложения за подобряване изпълнението на програмите в рамките на кохезионната политика за оставащите години на настоящата многогодишна финансова рамка, за да осигури възможно най-ефективно прилагане на бюджета от ограничени финансови ресурси. Без да се променят предварително разпределените национални пакети, е необходимо още в рамките на настоящия програмен период да се предприемат стъпки за упростяване на изпълнението, за постигане на максимална синергия между европейските структурни и инвестиционни фондове и другите програми на общността, да се определят най-ефективните начини за допълване на грантове с финансови инструменти, да се отчете приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на разумно економическо управление и изпълнение на изискванията на европейския семестър. Thank you. This is, this is my opinion as, as a shadow and the next shadow. Благодаря, това беше моето становище като докладчик в Сянка. Следващият докладчик в Сянка, господина Маржи, не виждам никой от неговата политическа група. Госпожа Вана, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо Крал, благодаря, че представихте това становище, което наистина от наша гледна точка е с много добро качество. Можем да го подкрепим в по-голямата му част. Вие самата посочихте, че е, много добре сте посочила общото значение на структурните фондове и кохезионната политика предвид целите на Европа 2020. Също така и предложението ви за бежанската криза, по-добро използване на структурните по фондове в тази връзка. Това също го подкрепяме е, експлицитно. Наистина е, всичко това представлява много голямо предизвикателство за нас и е важно е, точно тази част да бъде включена в становището. Това, което малко ни липсва е значението на опазването на климата и приноса на Европейския структурен и Кохезионен фонд в борбата с борбата с климатичните промени, както бяха разработени тезици на, е, по време на Люксембургското председателство. 20% е, от европейския бюджет да се дават за е, борба с климатичните промени и най-вече когато става дума за изпълнение на целите от КАП 21 Що се отнася до опростяването на достъпа до структурните фондове, ние бихме искали да променим до някъде текста. Съвсем леко всъщност, в момента там се посочва само опростяване на финансовите инструменти, но аз мисля, че че трябва да има по-добър баланс между различните инструменти и тъй като ние сме малко по-критични към финансовите инструменти, защото според нас те не са толкова, не е доказана тяхната ефективност, по-скоро бихме желали повече подпомагане, повече заеми и такива изменения ще внесем. В началото се посочва, че средносрочният преглед на финансовата рамка трябва да остане като задължение. Ние бихме искали да включим едно изменение предвид е, брутния вътрешен продукт е, и нови критерии в тази връзка, не само по е, брутния национален продукт и да се предоставят средствата. Радваме се на доброто сътрудничество и още веднъж ми благодаря за чудесното становище. Звана, the floor is yours. Oh, I'm sorry, Miss D'Amato. Госпожа Дамато има думата. Благодаря, госпожо председател. Участието на парламента по предложението за преразглеждането на рамката е много важно. Това въжи и за нашата комисия, и за комисията по бюджет. Изказвам признание за проекта на госпожа Крел, която обсъжда на някои важни аспекти подобряване на синергията и координацията между пете фонда и други инструменти на ЕС. Също така по упростяването, ускоряването на изпълнението на комисии на политиката за сближаване и преодоляване на изоставането в плащанията. Отчитат се, отчита се необходимостта държавите членки да положат усилия за достоен прием на мигрантите и бежен да се обсъди възможността за допълнителна помощ за държавите членки в рамките на презглеждането на рамката. Аз ще добавя някои съображения, които ще изразя в изменения. Всъщност, по отношение на финансовите инструменти, грантовете трябва да са ефективна форма за подпомагане на различни форми, но смятам, че трябва да се подчертае и в доклада, че те че трябва да има допълнителни проучвания относно ефективността на някои инструменти в политиката. Напомняме, че съображение 53 на регламента, където се определят финансовите правила към бюджета на Европейския съюз, предвижда финансовите инструменти да се използват като допълнение въз основа на предварителна оценка, която да доказва тяхната добавена стойност по отношение в сравнение с други инструменти. Второ, темата за синергията между политиката за сближаване и други инициатива на Европейския съюз. че Много е хубаво да има синергия между структурните фондове Хоризонт 2020 но според нас, когато едни и същи средства от Хоризонт 2020 и инструментите за свързване на Европа се използват за плана за стратегически инвестиции на Юнкер. По отношение на упростяването, ние сме за всички Знаем, че повечето от нас са подписали резолюцията на пленарна зала. Необходими са мерки за това политиката сближаване да стане по-ефективна. Да не забравяме обаче, че трябва да запазим контрол, а, насочен а, срещу измамите. Член 2 от регламента на съвета предвижда националните субсидии не могат да се намаляват в рамките на преразглеждането на многодишната финансова рамка. Има обаче и член 7 на същия регламент, където се казва, за да се отчете особено трудната ситуация, засегнати от кризата, може да има да имат допълнително 4 милиарда, да видим как ще се прилагат тези разпоредби. В заключение, ние смятаме, че е необходимо да се насърчава европейска политика, ориентирана към инвестициите и това трябва да минава през изключване от пакта за стабилност и растеж. Нека да започнем с това. Благодаря. Продължаваме с господин Обрихт. Имаме привилегията, че той е сред нас. Аз изпълнявам двойна роля. Аз съм и докладчик в бюджет по презлежването на финансовата рамка. Благодаря на госпожа Крел за интересните коментари и заключения. Имам някои предложения. Както знаете, днес текстът на първия проект на доклада за бюджета е на разположение и може, и вижд, можете да видите, че този доклад се е разделен на три части. И аз мисля, че в разискванията в тази комисия става много ясно, че тези три части са съсрочени върху три въпроса. Първо, истинско преразглеждане и се надявам, че комисията Реджи може да се обърне към комисията за едно истинско преразглеждане на комисията по, на политиката по сближаване. Нещо, което да е свързано с МФР преди да се представи предложението на комисията, трябва да има някакъв преглед. Е, регламентът предвижда това. Докладът предполага определени стандарти. Презглеждането означава да се зададе въпроса каква е ситуацията с 2014, 15 и 16 е, трябва да видим е, как се осъществяват различните политики на ЕСА. Второ, препоръките към доклада на комисията и които трябва да бъдат гласувани от съвета. Нашето предложение трябва да бъде какво трябва да се промени веднага, без да чакаме. Ето защо предлагаме преразглеждане, а не преглед. След първата част заключението е в зависимост от новата ситуация, предизвикателства, проблеми и така нататък. Имаме нужда от преразглеждане. 16, 17, 18, 19 и 20. И това трябва да стане в спешен порядък. Второ, какво трябва да се промени? Как стоят нещата с, труп, с нерешените проблеми? Знаем, че няма да има достатъчно средства за политиката за сближаване в крайна сметка. И също така Констанца спомена това. Почти сигурно е, че изоставането в плащанията ще се запази. Въпросът е кое трябва да се ревизира. И накрая, какво, как стоят нещата с заключенията за новата рамка, за новата перспектива? Мисля, че становището на комисията Режи трябва да каже, че това е за 14, 15, 16, 20 и това е за следващата рамка. Някои от елементите, които бяха споменати тук, са за след 20-та година, а други се отнасят за сегашния момент. Аз мисля, че е много важно да знаем какво предлага комисията да се промени сега и в бъдеще и накрая. В нашия доклад е, за говорим за, пет, за период от 5 години, въпросът, дебатът е сложен. Политиката за 5 годишен период за кохезионната политика е катастрофален. Ние сме всъщност в началото. Имаме 5 годишна рамка, третата година а, е безполезна и така, предложението е 5 като цяло да, но за някои политики, които се основават на многодишно финансиране, трябва да е 5 плюс 5. С средносрочен преглед а, след 5 години, а след не 3,5. Дебатът ще бъде дълъг, тъй като съветът ще се противопостави. Може би в крайна сметка ще се реши за 7. За политиката сближаване 5 години срока трябва да е поне 7 години, евентуално 10. Това е което предлагам и разбира се ще отчетем предложението на комисията Реджи в нашия доклад. Господин Ван Милтенбърг. Благодаря, благодаря на докладчика за чудесната работа. Искам да подчертая втора точка от доклада и тъй като не може да се обобщи ефекта от финансирането преди 2017 година. Твърде рано е да се формулира заключение. Притеснявам се относно данните, които ще се използват за средносрочния преглед на МФР, тъй като изпълнението на някои оперативни програми ще бъде твърде слабо и данните ще бъдат недостатъчни. Имам, още, имам различно становище от докладчика. Не съм съгласен с точка 9. Смятам, че програмният период трябва да бъде 5 години. Обеден съм, че ако удължим срока на програмите с политическия мандат на комисията и парламента, ще увеличим демократичната легитимност и отчетността. Не смятам, че това е невъзможно. Мисля, че трябва да се опитаме да се съсредоточим върху това, тъй като имаме мандат и е разумно да се, да се съчетаят мандатите с програмния период. Господин Вогн, заповядайте. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за доклада. Вътре са посочени важни въпроси. Единият е за упростяването. Хубаво е, интересно ще бъде да видим колко напредък ще постигнем в съответствията на групата на високо ниво. Всъщност е, говорим за бюджет и има някои важни въпроси, отнасящи се до бюджета. Първо е един въпрос, който е труден на този етап, кое трябва да се промени, защото нещата са на ранен етап. Второ, защото държавите членки им са предвидили средства за структурните фондове. Това е трудно, ако не е невъзможно да се промени. Бяха повдигнати и други въпроси, отнасящи се до бюджета, като изоставането в плащанията – към края на годината те ще са към 2 милиарда, но в бъдеще години, както каза Ян, тази сума ще се увеличи. Така че трябва да намерим някакво решение. Проблемът е, че съветът не признава, че има проблем. Така че трябва да се обсъди този въпрос между парламента и комисията от една страна и съвета от друг. В бъдеще ще трябва да се намери решение, за да не продължи да расте тази цифра от 2020 година. Другият въпрос е прехода към бюджет ориентиран към резултатите. Повечето от нас сме съгласни, че идеята е добра. Въпросът за мен е каква ще, в каква форма ще бъде това и кога ще се случи. А, скоро или по-късно в програмния период. Един нов въпрос, който искам да повдигна е за резерва за изпълнение. Е, ние се противопоставихме на този въпрос е, в миналото, но сега има е, има такъв резерв, който се задържа и се разпределя в края на програмния период. Трябва да обсъдим този въпрос. Ще се преразпределят ли парите и кога? Тъй като ще има отражение върху годишния бюджет и МФР. Това не се, до сега не е споменато, а трябва да го обсъдим и трябва да го контролирам. Госпожа Бресо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на колегата Крел за това становище, което е много важно, тъй като е вярно, че общата компетенция за бюджета, що се отнася до презглеждането на бюджета на Европейския съюз и политиката на сближаване, която е един от най-важните елементи, е от очевидно тази, очевидна е тази връзка и очевидно е колко е важен този въпрос за нашата комисия, не само за комисията по бюджета. Второ, и аз смятам, че трябва да направим истинско преразглеждане на многодишната финансова рамка, не само оценка, не само преглед, както напомни Ян Олбрихт, възникват сериозни структурни проблеми в този бюджет. Въпросът за изоставането в плащанията, също така и факта, че съветът взима важни решения, които имат финансови последици, без обаче да се измени бюджета. Следователно има опасност политиката на сближаване, която този път изостава, заради забавените решения по многогодишната финансова рамка и следователно за бюджета, следва да се обсъди следователно ако смят, има опасност да се вземат средства от политиката за сближаване. Поради натрупаните изоставания сега ангажиран, ангажираните средства ще бъдат а, намалени и възможно е да се вземат средства от политиката за сближаване. И следователно, средносрочният преразглеждане е много важно, за да се види как работата, която ние вършим, по упростяването е важно. В противен случай от сложността на сближаването може да се реши, че средствата могат да бъдат съкратени. Но средствата са изключително важни за местните регионални власти, за да осъществяват политиката си на развитие. Но забавянията и осложненията забавят използването на средствата дискусията за 7 или 5 плюс 5 е въпрос, който следва да се свърже с това, което казах. Мисля, че за общата политика на бюджета на Европейския съюз е важно да има съответствие между мандата на парламента и срока на многодишната финансова рамка, т.е. 5 години. Очевидно е обаче, че в сегашния си вид политиката за сближаване не може да постигне успехи в рамките на 5 години. Можем да имаме 5 плюс 5 за политиката за сближаване, но това да не означава удължаване на сроковете при изразходване на средствата. Ще обсъдим този въпрос, когато стигнем до преразглеждането на политиката на сближаване. Аз мятам, че трябва да работим по въпроса за сроковете и продължителността от една страна. Средствата трябва да бъдат изразходвани в тяхната цялост, но темповете на изразходване не бива да бъдат много бавни, защото времето си минава, економическите условия се менят много по-бързо и има опасност до протакане на изразходването на средствата за политика за сближаване. И по-нататък, напълно съм съгласна с това, че проблемът за европейския бюджет е проблем с, с отлагане на бюджетните кредити за ангажименти и плащания. Защото в първите години, в които политиката на сближаване все още е не е използвал тези средства, на които има право, има опасност да се натрупат неразплатени задължения в следващия етап. Така че ние трябва да повдигнем този въпрос, да наблегнем на него, тъй като това е проблем, който затруднява управлението на структурните фондове. Благодаря. Благодаря, господин Хетман. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за много добрия проект за документ. Вътре са включени всички важни въпроси. Бих бил много доволен обаче, ако подчертаем по-ясно потребността от политика на сближаване с след 2020 година – може би това трябва да се каже ясно, така че политиката на сближаване като независима политика трябва да продължи да получава адекватно финансиране след 2020 година. Радвам се също така, че говорите за синергия между различните структурни фондове. Мисля обаче, че можем да предприемем някои малки стъпки. Защото призивите за синергия се умножават и от практическа гледна точка е, тази синергия никак не е толкова добра. Въпросът може и да е маловажен, е, но може би трябва да настояваме за синергия между европейските, между Европейския социален фонд и останалите и по този начин е, ще е, ще дадем стимул на тази идея от практическа гледна точка тези синергии не са лесно осъществими, така че нека да бъдем малко по-конкретни и да споменем синергията между тези два фонда. Ако успеем да постигнем това, успехът ще бъде много голям и съм съгласен с докладчика, че имаме нужда от 7 годишен програмен период. Казало би се, че Особено когато имаме предвид началният период на индивидуални програми. Периодът е много кратък и това е влия отрицателно върху дейността. Господин Полчак има думата. Благодаря, че ми давате думата. Искам да взема отношение по две точки политики. По-специално във връзка с политиката на обежище и миграция. Радвам се много, че госпожа Крел е посочила тази тема в своя текст. Това е точка 7, където тя точно споменава мигрантите и бежанците. Аз тук бих говорил за политика на обежище и миграция трябва да бъдат разделени тези понятия, защото не отразяват едно и също нещо. Освен това, смятам, че държавите, които приемат мигранти, трябва да получават финансова помощ. Но, може би, трябва да кажем как точно си представяме това, как да бъдат разпределени средствата. И след това възниква въпроса за а, неизплатените сметки по това взе отношение госпожа Бресо. Аз лично съм убеден, че това не е нещо, което засяга кохезионната политика. Ние трябва ясно да осъдим това явление, защото то поставя под въпрос доверието не само в кохезионната политика, но и в целия Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на госпожа Катерина Рубянис от на дирекция регионални въпроси. Заповядайте. На господин Рубян. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Кратък съм, защото сме съгласни с основните принципи, които са залегнали в проекта становището които отразяват позицията на комисията за приложението на Европейския фонд за структурни рефриз... инвестиции и връзката му с многогодишната финансова рамка. Основният приоритет е опростяването, то бе споменато нееднократно, и се надяваме да можем да разчитаме на развитие възоснова на препоръките от групата на високо равнище. Освен това е важно да се работи ефективно. Бяха направили някои важни стъпки напред, например предварителни условия, допълнително обвързване с графика на европейския семестър, европейското полугодие. След това важен въпрос е политиката да стане по-гъвкава и по-добре -по да може да реагира на неочаквани предизвикателства. Това е третия приоритет. Той е много важен за комисията при това преразглеждане. Нещо друго, което бе споменато, точка четвърта. успоредно с прегледа на многогодишната финансова рамка има и техническо преразглеждане на националните портфели зависимост от последната статистическа информация. Това ще бъде направено тази година и може да се увеличат някои средства от кохезионната политика с до 4 милиарда евро, които ще бъдат равномерно разпределени за периода от 2017 до 2020 година. Това е възоснова на член 92 от общия регламент, както и член 7 от регламента за многогодишната финансова рамка. И накрая не съвсем е, във връзка с многогодишната финансова рамка. Е, друго успоредно е, занятие е преразглеждането на някои правни разпоредби, които изтичат. Първо, така наречения топ-ап, т.е. увеличаване на финансирането за страни в трудни економически обстоятелства. Да се вземе решение дали да се увеличи и специ... удължи и специалната специалния процент на съфинансиране за Кипър. Господин Ван Нистора, извинете, че съм ви пропуснала. Може би не съм втегнала ръка достатъчно високо. Съвсем накратко, в края на дебата, текстът е добра основа за работа. В него действително добре са засегнати основните за нас теми в регионалната комисия. Защото по някой път си мисля, че е важно да Обясняваме отново и отново е, неща като тематичната концентрация, привеждането в действие на нова политика, работата с партньорите и така нататък. Като цяло е много логично е, да се е, работи с насоченост към резултати. В крайна сметка, нали, това решихме, но дайте да видим за какво става дума. И ако има нужда от преразглеждане. И от нови предложения, трябва първо да видим какви са резултатите. Та така трябва да обясним. А, имаме нужда от по-дълъг период, защото а, това вече е предвидено. Що се отнася до градивните елементи, отново трябва да а, обясняваме а, всичко, за да е ясно. На второ място. Дори в четвърта точка казваме, че бюджетът не може да бъде по-нисък. Това означава, че е, той най-вероятно ще бъде по-висок. Е, добрата информация вече дойде от комисията. А това е много важно, тъй като политиката до 2020 година може да бъде променена, но това не означава, че тя непременно ще бъде отразена в бюджета. Така че това е много интересен въпрос. Господин Вон спомена и ефективността, тема на която искам да се спра и която искам да подчертая. Какво искаме да направим с тази програма до 2020 година? Какво по-конкретно? И накрая последния ми коментар. Какво очакваме? Ако Европейската комисия излиза с план за действие, а пък тя е много ефективна в последния период, добре, но въпросът е какво ще се случи през следващите години това е успех за комисията, че има по-малко изостанали плащания отлично, но дайте да видим какво ще стане по-нататък. Мисля, че това е една уникална възможност за Комисията по регионални въпроси да се занимае с тези теми и да се подготви за интересния спектакъл на парламентарния дебат по темата. Благодаря. Госпожо Крал, заповядайте. Äh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-сърдечно за направените предложения от страна на колегите да бъдат е, включени някои неща. Ще се спра сега на някои точки. Съвсем ясно е, че комисията Реги трябва да се въздържа да иска увеличаване на средствата е, в рамките на прегледа и новата МФР. Аз е, смятам, че в по-късен момент ще трябва да дискутираме с какъв бюджет можем да разполагаме, но аз не виждам особено широко поле за действие. Казвам това от собствен опит. Тоест, сега трябва да се борим за целенасочено използване на средствата. Има различни интереси, които са насочени към това да бъде намален бюджета за кохезионна политика. По тази причина, според мен е важно да се посочи следното. Естествено, аз е, не искам нито да променям националните е, бюджети, те са ясно разписани, нито пък искам допълнителни средства за бежанците. Смятам обаче, че има известна възможност за гъвкавост. Тези 4 милиарда комисията също посочи това и тези средства могат да бъдат използвани интелигентно и тук вече бихме могли да си помислим дали някои страни е, са претърпели изменения по отношение на показателите или не. Също така трябва да видим дали има left hour, да бъдат използвани тези средства. Естествено, кохезионната политика не е първата цел когато става дума за борба с кризата с бежанците или мигрантите, но интеграцията на хора – които са подали молба за обежище или пък са мигранти в Европейския съюз, още към настоящия момент е една от целите на Кохезионния фонд, така че комисията според мен реагира много гъвкаво на исканията на държавите членки не да се променя бюджета, а да се внесат промени в оперативните програми, е, така че да се използват разполагаемите средства. Смятам, че ние не можем да избегнем тази задача и това няма да бъде задача, която може би вече няма да съществува, когато спрат да идват бежанци. Е, тези, които вече са дошли, е, ще бъдат тук и е, интеграцията е процес, който е, трае много години и както пролича през последните години и месеци, е, дори е, десетилетия трябва да изминат, ако е, имаме предвид мигрантите от второ и трето поколение. Това означава, че в действителност ние сме задължени чрез нашите действия да мислим за ревизиране на политиката и е, това трябва да стане, когато се представи доклада на комисията. Давам изрично право на господин Ян Олбрих. Преди да дискутираме за преразглеждане на МФР е необходим доклад от комисията, който да отразява какво е състоянието на кохезионната политика, какви са проектите, настоящият период на подпомагане – е, защото без да имаме някакви указания от комисията какво се случва, ние не можем да извършим преразглеждане на МФР или да правим предложения за бъдеща МФР. И за това аз искам съвсем точно да пиша това в становището, защото е в действителност нещо, което трябва да се направи. В действителност за мен е важно е, да се погледне каква е позицията на фонда за приспособяване към глобализацията. Смятам обаче, че в комисията има специален доклад за това и не бива да се включва тази тема в становището за комисията по бюджети. Още повече, че фонда за приспособяване към глобализацията не е част от бюджета на кохезионната политика, а така да се каже е виртуална съставна част от бюджета на Европейския съюз. Така че преследва сходни цели с тези на Европейския социален фонд, обаче е, няма връзка с кохезионната политика. Може да се включи, но не непременно. Смятам, че е, всички сме абсолютно единни, що се отнася до упростяването и ефективността. Ние сме също абсолютно единни, що се отнася до синергийните ефекти и се опасявам, че през следващите месеци трябва да изпратим ясни сигнали, е, че е, синергията във връзка с Хоризонт 2020 все още не е на такова ниво, каквото бихме желали. И също така е важен въпрос за беклокс, за това трябва ясно да се покаже, е, искане, че комис... комисията да представи своето е, виждане по този въпрос не е достатъчно извършеното през последните години. По въпроса за а, е, м, обвързания с резултат резерв е много интересен. Парламентът съвсем ясно посочи, че а, такъв тип перформанс резерв, а, който беше договарен с нас а, заедно с комисията, а, не е перформанс резерв. Този перформанс резерв трябва да служи за финансиране, подпомагане на добри проекти и региони. Резултата от преговорите беше, че този перформанс резерв е разпределен в различните национални бюджети и всъщност трябва човек да бъде много глупав, за да не получи средство от там. Наистина, един такъв обързан с резултата резерв не е все още на лице и всъщност няма никакъв смисъл. Ние или организираме бъд гъвкавост в кохезионната политика, за да можем да реагираме на различни събития и предизвикателства или на най-различни кризи, или пък извършваме или по-скоро създаваме истински обвързан с резултатите резерв, който обаче не може да бъде е, разпределен предварително. По това трябва да говорим в рамките на преразглеждането на е, кохезионната политика. Дали можем да внесем промени в настоящия период на подпомагане? Аз имам съмнение тук. Ние ще трябва да погледнем общия регламент и, и да го променим заедно с всички предвидени в него процедури. В крайна сметка е, не трябва да се вземат средства, така че да се ощетяват отделните държави членки. За бъдещата кохезионна политика това обаче е много важен момент и аз смятам, че връзката между синергийния ефект и е, правото за отпускане на помощи, както казахте госпожо председател, това много ясно показва че е, има трудности поради несъответствието на правната уредба на помощите с различните категории на кохезионната политика. Това ясно трябва да се покаже. И е, трябва да покажем, че е, тук е, трябва да има по-добра съгласуваност между правната уредба и кохезионната политика. Въпроса за пете или седемте години, е, господин Бакенбарк, вие можете да бъдете сигурен, че миналия път, когато обсъждахме тази тема, е, дискусиите продължиха не дни, а цели месеци и за много от нещата в двете посоки съществуват добри аргументи. Аз обаче мога да посоча едно и напълно давам право на Ян Олбрих за кохезионната политика. По-нисък брой години от 7 просто не е възможен, просто не си струва цялото усилие. По принцип, когато казвате 5 години за кохезионната политика, това е вреди на тази политика. Това, което за мен е полезно, е, е два пъти по 5 години, защото тогава, след първите 5 години, е, ще може да се извърши истински преглед на кохезионната политика и трябва да се помисли дали тази гъвкавост, която е предвидена, може да доведе до промени през следващите 5 години, без да изкрещат всички държави членки, че им се вземат пари. И всъщност, може би, това това е необходимо. Седем години е дълъг период и никой не знае какви ще бъдат предизвикателствата на 2020. И за това смятам, че гъвкавостта е много необходима. Вярвам обаче, че конструкцията два пъти по пет години има смисъл отколкото е, еднократно 7 години, но еднократно 5 години за кохезионна политика. Ако някъде кажете това гласно, смятам, че всички региони, всички кметове и всички национални правителства ще ви възразят и ще лобират това да не стане възможно. И идеята с два пъти по 5 години uh, е изключително интересна и е, ще се занимаваме много дълго време с този въпрос. Става дума за това как да се формулира тази идея в становището. Аз не посочвам нищо друго, освен е, факта, че по-дългия период всъщност е, до сега е, дава добри резултати, обаче е, въпроса за бъдещата кохезионна политика е открит. Може би ще се намери друга формулировка, може би ще се покаже по-ясно каква е посоката. Аз обаче мисля, че по-малко от 7 години ще бъде е, наистина проблемно и е, практически неосъществимо. Мисля, че мисля, че е, засегна всички въпроси и Чакам измененията. Тази седмица има среща с докладчиците в няка, за да видим в каква посока следва да вървим, за да постигнем компромис. Но смятам, че нещата не са толкова драматични. Е, като цяло е, посоката се споделя от е, всички колеги. Благодаря много. Нека да ви припомня. Последният срок за подаване на изменения е днес в е в четвъртък, 21 април, 5 часа, край на работния ден. А сега продължаваме с заседанието на координаторите, тъй като следващата точка от дневния ред е отложена за по-късно заседание. Ще продължим незабавно след закриването на това заседание с заседанието на координаторите. Затова моля всички колеги, които не са координатори, да напуснат залата.